Okay. Good. Good. Good Добро утро. Моля за извинение, че започваме по-късно. И доста хора в момента напускат залата, но вече посочих каква ще е процедурата за тази сутрин. Както знаете, първоначално се надявахме, че госпожа Елена Салгадо ще бъде тук за обмен на мнения, тъй като ние привикахме в съответствие с нашите нови правомощия, в съответствие с Лисабонския договор, но тя, за съжаление, за пореден път отложи своето посещение. Аз взех решение възоснова на мнението на много от депутатите, които казаха, че те искат да проведем дебат върху економическия надзор и реагиране спрямо действията, насочени към спасяването на економиката на Гърция. За това ще използваме времето за тази цел. Ще ви кажа как стоят нещата. Миналата неделя групата на министрите активира помощта на Гърция при условия, че ще бъдат спазени условията от изявлението от 11 април. И също така беше подписано споразумение за 3 години между Европейския съюз и Международния валутен фонд. Това означава, че 110 милиарда евро ще бъдат отпуснати на Гърция. Държавите членки на еврозоната внесаха 80 билиона, от които 30 милиарда ще бъдат предоставени в рамките на първата година. Политическите условия по програмата ще бъдат официално закрепени в решенията на съвета, за да бъдат официално прияти, от Екофин най-близките дни. Първоначално ни помолихме госпожа Салвадо да посети нашата комисия възоснова на политическата препоръка на ЕКОФИН, публикувана на 16 февруари тази година. И разбира се, нещата се промениха от тогава. В момента това изявление вече не е актуално. Смятам, че е достойно за голямо съжаление, че когато аз изпратих покана незабавно, незабавно сред, след приемането на тази препоръка през февруари и сега вече сме май, че все още не е имало абсолютно никакви действия. И аз съм много песимистично настроена, поради това, че членовете на нашата комисия трябва да получат информация от вестниците а не да получават информация и обяснения от съответния член на председателството. Аз предложих тази среща да протече при закрити врата, и, тъй като имаше доста спорове за това какво може и какво не може да се каже публично, но госпожа Салгадо каза, че не може да дойде ние ще настояваме да имаме среща по време на Страсбургската сесия или на 17 или на 20 този месец. Ние също така знаем, че понеделник ЕЦБ се съгласи да предостави специален режим на ценните книжа на Гърция и да адаптира своята политика за обезпечаване на дълга. Също така на 7 май ще бъде направена равносметка на парламентарните процедури в Гърция за вземане на съответните решения, за да може да се предоставят средства на Гърция. Освен това, светлината на тази криза се състоя първият обмен на мнения за полуките извличания от държавите от еврозоната, особено що се отнася до економическото управление първото заседание на целевата група, създадена през март от Европейския съвет с цел да се разгледат проблемите на економическото управление, ще се състои на 21 май. Целевата група ще се състои предимно от министри на финансите и отново ролята на парламента все още не е изяснена. Ние имаме някои допълнителни задължения в съответствие с новия договор и независимо от това, че отправихме запитване, ние просто до сега бяхме игнорирани, което е най-учтивия начин да опиша ситуацията. Сега, както вие знаете, Проучихме някои тези въпроси и ние подходихме много отговорно. Ние разгледахме възможностите за управление на кризата, економическа координация, също така укрепването на регулирането и надзора на пазара и управлението на кризите и също така повишаване на надежността на статистическите данни. Разбира се, ние също така имаме достатъчно обща работа, която се отнася до бъдещата нормативна уредба за регулация и надзор на финансовия пазар. Скоро ще започнем работата ни за новите правомощия, които наподобяват одитни правомощия на Евростат. Също така, що се отнася до обсъждането на економическото управление, ние трябва да оформим много силно становище в нашата комисия до края на годината. Надявам се, че ще използва тази възможност да започнете неофициален обмен на мнение по този въпрос – за да можем да извлечем полки от това, което става в момента. Така че това е предварителната информация, която исках да ви дам. И сега ще дам думата на депутатите. Виждам, че мой списък е жан Пал Гозес и Юсимен и Гавсия Магайо. Виждам, че други члена на комисията вдигат ръка и искат думата. Господин Шунтис, господин Поди Марта. Надявам се и съм сигурна, че ще имаме време. Жан Пол. Мерси, мадам Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко искам да ви кажа, че ние се присъединяваме напълно към вашите думи, за вашето съжаление, за начина по който съвета третира парламента. Тук искам да припомня в тази, по тази гледна точка, че що се отнася до економическия и финансов надзор, четирте координатори на основните комисии съобщиха в момента, в който съвета Екофин беше решил, че въпросът е приключен, че парламента има също толкова права, колкото и съвета. Това беше позиция не по същество, но позиция по е, начина по който парламента действа, така че ние ви подкрепяме напълно във вашия подход ценим високо програмата, която ни предлагате, работната програма, която въпреки сериозната натовареност на тази група действа ефективно срещу финансовата и економическа криза. Исках основно това да ви кажа, че се радвате на пълната ни подкрепа. Благодаря ви. Хосе. Благодаря, госпожо председател. Е, въпроса на моя координатор. Налага се да установим, че сме много разочаровани от отношението на съвета. На 16 и 17 сме предвидели е, изказвания пред националните парламенти и ми се струва, че е, заместник-председателката е, излезе от залата. Не мога да разбера защо тя не е тук и не мога да разбера защо е, Държавната секретарка също не е тук днес. Що се отнася до отношенията между нашия парламент и съвета? Първият път, когато имах заседание по темата на економическото управление и надзора, беше миналата сряда, а преди това нямах абсолютно никакви указания за намеренията на съвета в този ред на мисли ще кажа, че е много трудно ние да съвместим нашите гледни точки, за да успеем да постигнем някакво съгласие на първо четене. на мен ми се иска действително нашето председателство да упражни натиск, за да може нашия парламент да бъде чут. Вчера а, имах много дискусии а, във връзка с гръцката тема, а днес явно ще трябва отново да дискутираме в отсъствието на съвета. Естествено, че нашите размисли могат да бъдат полезни за а, спасяването на душите ни, но това изобщо няма да помогне на Гърция. Благодаря ви. Певанш. Благодаря, госпожо председател. Аз поделям съжалението, че няма да можем да дискутираме с госпожа Салгадо, още повече, че не знам по каква причина тя отсъства тази сутрин. Разбрах, че вие искате да се възползвате от е, този момент, за да можем да поговорим доста общо за начина по който парламента трябва е, и може да действа в този макроекономически контекст. Имаме аварийна, спешна ситуация и в същото време има и една обикновена ситуация, защото ми се струва, че това, което се случва днес в Гърция, ни кара да се справим с криза, но в същото време ни препраща към нашето управление в нормално време, защото точно защото не, не сме управлявали достатъчно добре економическите и финансови аспекти, сме стигнали до тази криза. И аз съм за това, действително, утре ще трябва да се справим с макроекономическата ситуация, но това не е само а, спешен въпрос, а трябва да говорим за економическото управление по-глобално. Също се отнася до правомощията на нашия парламент. Мисля, че трябва да се разграничат двете части. В законодателната област всички членове на тази комисия, които се включват в преговорите на това, което се нарича пакет за надзора, напомнят всеки ден колко е важен парламента за да може в крайна сметка законодателните текстовете да запазят духа на колективния европейски интерес. Е, разбирам, че нашата решимост е споделена от всички. Не трябва да влезем в капана на, на, на, на бумеранга на 1 юли 2010, когато наистина пакета трябва да бъде приключен, за да може да влезе в сила през 2011. Ние знаем много добре, в крайна сметка, че този пакет за надзора го чакаме много, искаме го от дълги години и знаем много добре, че този а, е, пакет няма да може действително а, е, да влезе в сила с това поле на определения. Нека този пакет да заприлича на нещо по-сигурно, отколкото на някакво бързо измайсторяване на, на, на определение. Сега, по частта макро економика. Говорихте за срещата ви с Ван Ромпой. От гледна точка на съвета, мисля, че това е много добра новина, защото председателя Ван Ромпой, какъвто и да е профила му, явно има амбиция и визия за това, което трябва да представлява економическото управление. Но все пак трябва да погледнем как нещата станаха и как в крайна сметка работната група определи мандата си. самия Ван Ропой в последния момент даде едно странично столче на комисията, защото споразумението така, както беше постигнато преди официалните неща да започнат, т.е. между две големи държави членки, във връзка с пакта за стабилност, изобщо не съдържаше е, комисията, така че съвета в крайна сметка прие мястото на комисията и мисля, че това е положително на 12 май беше определена тази нова конфигурация и това е положително. Но за какво ще послужи тази работна група? Аз наблюдавам две неща. Първо, тази работна група евентуално ще разполага с мандат да предлага изменения на договора. От друга страна, господин Юнкър сигурно е в течение това тази група ще се състои от министрите на финансите. С две думи, това означава, че това е междуправителствена група и Лисабонският договор предоставя на парламента възможност да иска съвместна свикване на конвента. Съвсем честно искам да ви кажа, че тук явно са ясни. Идеята е положителна, обаче това, което ние искаме е парламента да бъде представен от едно лице сред 27 министра на финансите. И изключително тежка роля на Централната банка. Мисля, че трябва да отидем малко по-далеч от това и да видим как искаме да се намесим. Естествено, когато заключенията от цялото това упражнение, дали става въпрос за обикновената ситуация или за спешната ситуация, доведат до нещо умно, нещо интелигентно, възоснова на предложенията, които ще видим на 20, 12 май, ще има законодателни текстове и тогава вече Европейския парламент отново ще се намеси в процеса. Но дали ще чакаме този момент или ще се опитаме да направим нещо по, по-силно. Сигурно ще имаме възможност да чуем становище по собствена инициатива, ще има на съобщението от 12 май, но аз предложих и говорих за това с няколко колеги отвъд институционалната роля, която парламента ще има в тази законодателна процедура с този доклад по инициатива, ние бихме предпочели съвета да направи нещо друго, защото риска от работната група на господин Фан Ромпой, независимо от експертизата и качествата и желанието и волята, е всъщност арбитража на един междуправителствен договор. Всъщност точно за това говорим. Ние имаме необходимост да преоткрием колективния европейски интерес и да имаме визия за, за европейската ценност. За това предлагам ние като парламент под наша отговорност, в нашите рамки, с нашия собствен секретарят, да предложим някаква такава група на експерти, които да могат въз основа на академична експертиза, на социални партньори, на юристи, да захранят дебата и разискванията, за да не се затворим в прекалено междуправителствен подход. Поне така виждам този риск. Извинявайте, че така дълго се изказах, но тъй като няма много членове тази сутрин и това е добър повод да мога да изложа малко по-подробно моите предложения, се възползвах от тази възможност. Благодаря, Перванш. Наистина, много съм е, доволно от това, което чух, е, защото ти имаш опит не само в е, този борт, но и в много други комите, комитети. Сега Свен, след това Ани, след това господин Шунтис. Някой друг, който не е си чу името в списъка? Ники, Свен има думата. Не съм а, сигурен всъщност. В момента ние не говорим толкова по същество, а, за ролята на парламента в този процес. И тъй като имаме малко повече време на разположение, е добре да структурираме нещата. Така че аз ще се придържам към тази линия. По същество, ние имаме добри основания да обсъждаме нещата тук, защото поне в германските медии аз имах така едни пререкания с господин Ланген, който призоваваше е, Гърция да бъде изхвърлена от еврозоната. Е, чуха се и други гласове от други членове на е НП, различни позиции. Така че имаме добри основания да, се, да обсъждаме въпроса по същество. От друга страна обаче трябва да призная, че съжалявам, че не успяхме да се, да придвижим нещата с проекто резолюцията, която сме подготвили. Там много добре бяха поставени редица въпроси, аргументи, много, е, е, няколко души е, така допринесаха за това и ако някой не е доволен е, от е, текста на резолюцията, можехме да обсъдим нещата, но сега вече изостанаха нещата значително и ако се оплакваме, че ролята на парламента в този процес е не, е, не се зачита достатъчно от съвета, е, да не се очудваме, ако е, се случва така, че няколко седмици работим упорито, след това нямаме право да гласуваме по резултата. Наистина е много жалко. И е, жалко е също, че не можем да продължим с, да отстоим тази твърда позиция мисля, че би било е, е, възможно да се преговаря още, да се е, доближим до консенсус, поне с по-федералистично настроените групи тук. Но наистина много е жалко, е, е, че сега стигахме до тази засечка. Е, аз исках да чуя повече от звук от другите. Ако те, дали те смятат, че тази, този шанс е пропилян, че тази работа, която вложихме е била на празно, или можем да се върнем на по-късен етап? Но аз мисля, че това не е най-доброто. По процеса това е, което искам да кажа, а по същество... Е, по същество ще говоря по-късно. Не, не смятам, че е, ще пожертвам работата, която е свършена до тук. Някои мислят, е, че им трябва повече време да е, се занимават с въпроса и да отговорят на съвета. Сигурен съм, че ще се върнем към този въпрос, но сега е, Марта. Благодаря, госпожо председател. Решението, което бе взето заедно с подкрепата на различни механизми, това е решение, което се взе съвместно във връзка с това, което каза Перванш е, тук, е, а именно ние да създадем тук е, работна група в, в парламента, една група на старейшините, на мъдреците, така да се каже, заедно с е, засилване на финансовото управление и бележката, които, каза, е, които направи Свен. Защо е толкова важно? Тук ще кажа няколко неща. Във връзка с консенсуса, който бе постигнат тук в рамките на преговорите на тройката, в неделя постигния консенсус и гръцкото правителство, аз мятам, че това не води до е, това води до тук да се създаде най-строгата, най-стриктната програма за, за економии и тягане на коланите, която въобще е също, имало в е, е, Европа. Тя има три така оси. Първо самата ориентация, след това економиката и трето съдържа един механизъм за подпомагане на програми, банковите програми на системите, банковата система. 6% ще бъде, дефицита ще бъде потиснат с 6%. Значи той трябва да падне от 13 на 6% с помощта именно на, на тази, посредством тази програма. 7,5%, 6,5% всъщност. И в годините е, ще стигнем до 3% е, целта, която споменах. Е, всъщност това беше договорено с тройката. По този начин нашия дефицит от 2013 ще спадне още повече. Това е най стрикната най-строгата програма, която някой е предлагал в Европа въобще. Повтарям, програмата предвижда едно е, е, намаляване на разходите в публичния сектор, е, на пенсиите с 8%, на администрацията съкрещаване значително, покачване значително на данъка, на данък общ доход. Е, акцизите за върху цигари и така нататък, нова система на данъчна система, нова осигурителна система, абсолютно нови структурни е, реформи. И още нещо. Много важно е тази програма да бъде обявена и да се знае е, тези економии, ще бъдат компенсирани от, е, е, ще бъдат е, компенсирани от, закон, законодателни мерки. Наистина, това ще подложи на ужасно изпитание хората в Гърция. Всички колеги, ние в Гърция трябва да участваме в тази програма, в този механизъм за подпомагане. Ние всички имаме интерес тази програма възможно най-гладко да се развие и приложи, да има минимално е, недоволство, е, напрежение, обществени недоволство. Ясно е, че е, е тези е, ограничения трябва да бъдат е, платени, те имат съответната социална цена, но целта оправдава средствата. И мисля, че групата, за която говори Перванш, би могла да изиграе много важна роля. Да, има слоеве, които, към които можем да се насочим. А, извинете, има полуки, които могат да бъдат а, извлечени от кризата в Гърция. А, които а, могат да доведат до практически мерки. И смятам, че проблемите в Гърция е, имат национални измерения, но от друга страна трябва да признаем, че влушаването на положението има, има и европейско измерение и трябва да сме наясно, че тук става дума за еврозоната също така. Тези цели е, ще подпомогнат и е, еврозоната. И тук Перванш има право, че в новия пакет трябва да говорим, за новия пакет трябва да говорим от тази гледна точка е, да видим къде са слабите места на нашата система до тук е, и какво допринесе, освен всичко друго, до тази криза защото има а, вероятно и други държави а, в еврозоната ще попаднат под същия натиск и в същото, ще изпаднат в същото положение. Така че в тази комисия в Европейския парламент наш дълг е да така с а, съответната решимост да, да работим и да помислим, да видим каква е и ползата, какви заключения можем да извлечем от случилото се в Гърция и от друга страна да си поставим въпроса по какъв начин можем оптимално да, да помогнем да се осъществи това, което бе решено в неделя, гладко и без затруднение. Това е наш дълг. Е, тук е, гражданите, гърците, гражданите на Гърция, е, те са призовани, те трябва да понесат товара на тази програма, те ще разберат какво означава тази програма, но вярвам, че и другите европейски граждани, колеги тук също ще дадат подкрепата си в този труден момент. Благодаря, Ани. Е, е, господин Шунтис, Вики Фор, след това Гиго. Е, казахте, че, каза, че ще се, ще се върнеш, ще говориш по някакъв по същностен въпрос. Манюел, някой друг, който желая да говори? Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πρώτο μου σχόλιο έχει σχέση με τη διαδικασία και τα θεσμικά προβλήματα που έχει. Първият ми коментар е процедурен. Институционалните проблеми, които последваха от е, тази процедура, първо, е, това е свържено с е, германския проблем, но не само с поведението на съвета по отношение на нашия комитет и Европейския парламент. Има съответната деонтология, но да влезем в същността на проблема. Какво имам предвид? Програмата, която бе договорена с тройката, един, представлява един пакет, който е, пост е, е, е свързан с е, договора е, от Лисабона, също така и с въпроса за националния суверенитет. И такива неща, които се обсъждат в парламент, е, дискусиите в парламента на Гърция показват, че е, важността на проблема, когато този, ако този консенсус е институционален, това означава консенсус или договор – с един външен а, орган. Тук а, се а, излиза на предни прати ролите на Европейския парламент. Според мен този въпрос трябва да се погледне и от политическа гледна точка. И то в логиката, която а, следваме. Ние трябва да играем своята роля, а, колкото до бъдещето а, и в бъдеще. И аз бих предложил тук този пакет и цялата дискусия е, всички преговори, консенсуса, е, който Европейската централна банка, комисията и е, МВФ обсъжда с Гърция, трябва да се обсъжда и в Европейския парламент по причините, които споменах и поради политическият характер на, на въпроса, защото е, тук става дума за една, за един абсолютен прецедент. Такъв договор никога не е имало до сега и би трябвало да е, помислим за ролята, която Европейския парламент играе в този договор и какви са нашите правомощия, които трябва да защитим и на позициите, които трябва да устояваме. Ние е, трябва да играем една роля – и в пакета за надзор, както и в осъществяване на цялата система за реформи. Смятам, че трябва да излечем съответните полуки от миналото и цялостното политическо ръководство също. Те показаха, че нещата не, е, е, че е, нещата не са водени по начин, който е, е, достоен за е, европейското граждани, е, е, начин, който те очакват да видят. И нещо друго. Е, тук не се чу отговор на въпроса какво е, ще прави МВФ в е, всичко това, къде е, е ролята на МВФ съществува възможност е, основа на член 625 е, е, за ролята на Европейския парламент. На този въпрос не получихме отговор, а именно какво, какво ще свърши в всичко това европейс... извинете, МВФ. Значи механизмите Колегата основателно каза, че тук става дума за най- е, е, както каза гръцката колега, това е наистина най-стрикнат, най-строга и сурова програма, която въобще някога е била съставена и предлагана. Това поставя е, много, в много трудна ситуация в е, е, Гърция, защото там няма да има сега развитие в гръцката економика, връщане назад. Това трябва да бъде отчетено също. Декларациите, които направи Трише, например, соча, че допълнителни мерки ще трябва да бъдат въведени. Всичко това показва, че Гърция ще за много дълго време ще бъде просто задушена от а, а, тройката и а, а МВФ ще а, има думата във всичко това и ще, ще диктува условията. Значи, кой има пръв думата тук? Кой има решаващия глас в цялата тази работа. Значи години наред ще трябва да се осъществява този надзор. А, а се оказва, че МФФ, който е един външен орган по отношение на Гърция и Европейски съюз, ще трябва да упражнява този надзор за нещо, което се отнася за всички държави членки. И трето, събитията в Гърция – не са изключение. Това не е само гръцки проблем. В Португалия, в Испания има подобни е, страхове. Там също не виждам не наблюдавам, не виждам готовност да се обсъжда този проблем. И според мен еврото е, е, съдържа някакви структурни е, дефекти и според мен наистина има слаби места, защото защото не е предвиден механизъм за, за е, справене с кризи не искам да кажа, че всички държави членки имат едни и същи проблеми, но те имат подобен проблем с задължнилостта. Това ни води и до въпроса за реформата, пре, пре, реформирането на договора, който, което трябва да доведе и до структурни, то, то всъщност води до структурни проблеми тези неща са свързани. Тези слабости, тези е, структурни, системни дефекти всъщност е, е, сега се проявяват благодарение на реформирането на договора. Смятам, че проблемите, които днес има Гърция, са проблеми, които са вкоренени в самата система на еврото. в не и разбира се в недостатъчно ефикасното функциониране на договор за стабилност и растеж. Благодаря. Благодаря. Споделя мнението на други колеги. Разочарованието, че председателството отмени изслушването тази сутрин. Разбирам, че не е лесно да се намери пъти към решаването на проблема в Гърция. Има усещане на пазарите, че намирането на международно решение е било доста объркано и това, което се случи на заседание на съвета, не допринесе много за това, това усещане да бъде преборено. Много е важно, че Международния валутен фонд е привлечен Искам да подчертая значението на сътрудничеството между европейските институции, институциите извън Европейския съюз. Ние знаем, че кризата също така е и социална криза в Гърция. И аз смятам, че е много добре, че успяхме, имахме възможност да изслушаме нашите гръцки колеги, които да ни обяснят подробно какво случва в тяхната страна. Благодаря им за това. От друга страна, точно за това е много важно да видим защо е толкова важно за страни с голям бюджетен дефицит, като обиден доказство, да предприемат енергични мерки. Не само за да възстановят доверието на пазарите, но също така и да запазят доверието на обществеността и доверието на избирателите, които в крайна сметка ни избраха да сме депутати в този парламент. Благодаря. Ние ще се върнем към въпрос, но моля, не се изказвате прекалено дълго. Добре, съвсем накратко. тъй като съм от онази част от Германия, където се провеждат избори в неделя, аз се чувствам доста неудобно от това, което се случва след изявленията през февруари и март за това, че Европа няма да остави Гърция в беда. Имаше време за тихи преговори. Имаше време, когато основното споразумение, разбира се, би могло да бъде договорено в подробности. Но поради конкретната ситуация в моята страна, където е добре известно, че партиите и правителството в момента в тази част от Германия е от решаващо значение за мнозинството в долната камера и избирателите не са доволни от идеята за каквато и да била помощ за Гърция, в този момент беше сметнато да се укрепят връзките. Аз съм абсолютно убеден, че това е истинската причина за силната позиция на Германия, която създаде това допълнително объркване на пазарите, което се разпространи по-нататък. Разбира се, ключовата причина за всички тези проблеми е, разбира се, в Гърция. И аз разбирам у нези в Германия, които казват, това е едно явление, което се привеличава. Наистина, истината е, че в Гърция има много сериозни проблеми и ние можем да отричаме това. И проблемите на Гърция са по-различни от проблемите в други страни. Нито една страна в еврозоната няма толкова високи нива на дълг, съчетани с толкова високи нива на дефицит. И има много дълбоки проблеми, свързани с самата структура на еврозоната. Ние обсъждахме много пъти този въпрос, ние видяхме, че има различия, включително и различия отнасящи се до конкурентоспособността. Гръцката криза показа, че нещо трябва да бъде направено в тази насока, но това обостряне на проблема беше предизвикано от това, че нямаше ясно послание от съвета, където Германия има важна роля и тук не става дума само за правителството, но също така и за жълтата преса в Германия – която поде кампания и която интервюираше само економисти, които бяха винаги критични към регулирането на пазара. И тъй като пазарните сили трябва да наказват онези, които правят грешки, аз обаче не го виждам това написано в Европейския договор, но е ясно, че в Гърция трябва да се извършат сериозни промени. Също така споделям критичното отношение към програмата, но смятам, че освен това, че това е една много стриктна програма, трябва да се отчете факта, че имаше много богатство, което е било натрупано чрез клиентелизъм и други методи. 100 милиона евро е платила една германска корпорация като подкупи Сименс. И аз съм сигурен, че това, което се случва, не се е случило, се е случило заради тези пари. Що се отнася до въпроса за богатството, което е другата страна на дълга, нищо не е направено. Къде е вашето правителство. Какво прави то да бъде върнато богатството на гръцките граждани, богатство, което е натрупано чрез клиентализъм и корупция. Къде е то? То би могло да бъде насочено към изплащане на публичния дълг. И Основната критика към Гърция е, че основният удар е срещу най-бедната, най-развиваната част от гръцкото население. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че така или иначе този дебат ще го проведем и след малко с комисара Барние. Вероятно, Тази днес е рождения ден на еврото. Това чух вчера, защото вече дълги години е, работим в една много лесна обстановка, а едва сега се сблъскахме с сериозна трудност. Това, което се прави днес за Гърция, е трябвало да го направим много по-рано. Защото това представлява все пак сериозна цена за Гърция, за банките, за гръцките облигации. Това е някакъв е, вид европейска финансова криза. Явно е, че сме реагирали прекалено късно и прекалено лошо. Е, късно, защото видяхте как реагират е, пазарите лошо защо? Защото налагаме сега една финансова тежест на държава, която е в много тежко положение. Тежест, която е непосилна за тази държава и ще има отражение върху брутния вътрешен продукт и ще е изключително трудно да се намали това съотношение между дълга и, и, и продукта. Във всеки случай времето ще покаже дали ще е възможно или не. Така иначе виждате реакциите на пазарите. За пазарите всичко това е недостатъчно, така че много бързо ще трябва да вземем някакви по-драстични мерки или преструктуриране на дълга или излизане на държавата от еврозоната. Така иначе това, което е важно, е да извлечем полуки и много ми се иска да говорим за това, именно с комисията и с съвета. Във връзка с паричната политика ще кажа, че Централната банка е, имаше доста странно поведение. Председателя на е, Централната банка каза, МВФ не трябва да се намесва, това е вътрешен въпрос за Европа. По-късно, когато се предвиди е, емисия, съвместна емисия на дълг от европейските страни или от е, страните от еврозоната, за да се намали гръцкия дълг, тогава се припомни, че пазара трябва да санкционира онези, които са имали неправилно поведение и които са в основата на финансовите системи, каквато и да е кризата. Сега, що се отнася до бюджетната политика – Спомняте си, че тук е, имахме изслушване във връзка с е, последиците от надзора е, над гръцката статистика. Очевидно, пакта за стабилност не функционира. Аз през 2005 още призовавах за повече гъвкавост. Очевидно е, че той не функционира и че не сработи в случая. Повтарям, просто не сработи. А, и ако тук не сработи, е ясно, че и в други случаи не сработи. Вижте, например, Великобритания през 2007 година с финансов бум, с раз, голямо развитие, силно развитие на брутния вътрешен продукт. Имаше дефицит от 3% Великобритания. Това ви показва също, че пакта не е сработил. И накрая спасяването. Спасяването все пак трябва да бъде в основата на системата. Трябва да се предотврати да излизаме от правилния финансов път. Сега, що се отнася до Гърция? Или в крайна сметка ще й позволим да излезе от кризата, или ще установим, че нашите мерки не са довели до успех. Според мен тук ние налагаме прекалено тежка финансова цена на тази държава и по-специално с тези 5% мисля, че това не е най-доброто решение. Благодаря. Благодаря, госпожа Краца. Благодаря. Бих искала лично да благодаря на членовете на комисията за вниманието, което отделят на гръцкия случай. Благодаря ви за разбирането, за солидарността при някои по-ясно изразена солидарност, при други не толкова но наистина ясно е, че Гърция е в много тежко положение. Става дума за много дълбоки принципни проблеми, проблеми на развитието, което се оказа не успешно и за една държава, която има ще много възможности, има много възможности. И това бе казано по различни начини. Европейския парламент, но и гръцкия парламент е, трябва да участват в управлението на тази криза. Заедно и съвместно трябва да потърсят една успешна политика на развитие за Европа. трябва да се мисли извън е, тази тясна рамка. Е, трябва да помислим за институциите. Е, може би е, институциите не, е, са, е, не действат както е, трябва. Тук става дума за следния въпрос за модели на развитие. Всеки три месеца е, ще бъде проверявана изпълнението на гръцката програма. Това за мен е много важно. Ето защо Европейския парламент, парламент е, трябва да е, изрази своето становище, а именно, че гръцкият парламент трябва да, е, да даде формалното си съгласие е, за върху бюджета. Трябва наистина да, да възприеме една култура на а, публичен надзор. Но и Европейския парламент трябва да проверява допълнително изпълнението на е, програмата. За да името да не потъват средства, е, както до сега, в неясни, е, да бъдат отклонявани за неясни цели, тук става дума за проблем, където е, е важно да се създадат е, възможности за инвестиции, да се създават работни места. Това е големия проблем и именно по това трябва да има позиция Европейския парламент. Би трябвало и става дума за един паралелен е, шок на развитието в Германия паралелно с финансовата дисциплина, бюджетната дисциплина и мерките, които е взело, взима гръцкото правителство, трябва да се водят и други действия. Политическите мерки е, би трябвало сега е, те да бъдат обсъждани в гръцкия контекст, но трябва да ги обсъждаме и в европейския контекст. И добре е наистина Европейския парламент да следи нещата от своя гледна точка и да придружава със съответните мерки измененията в моята държава. Колкото до правната страна на нещата, юридически е, да, ясно е, гръцкият парламент казва, да, тук става дума за една спогодба с поразумение с външна, външна международна организация, но е, и това води до известни съмнения, но това е въпрос, който трябва да бъде, да намери отговора си в, е, от юристите. Поправиш. Благодаря. Да, наистина би трябвало да е, консултираме нашата правна служба за въпросите, които възникват. Не бих искал да... Няма какво да кажа повече по въпроса с Гърция вече мнозина говориха за това. Само една бележка по отношение на Хосе Еманел, който не е тук. Е, значи еврозоната е, е наистина е, слабо бе засегната еврозоната тук. Тук има една вградена грешка и изведнъж могат да експлодират е, нещата могат да, да да експлодират, защото и спекулантите ще се възползват от това. Не бих искал да говоря за економическите тия дисбаланс и е, различия. Очевидно е, че ние в Европейския съюз нямаме предвидени мерки за това за хармонизация на економическото развитие. Няма какво да кажа за спекулантите, за инвестиционните банкери. Там трябва да има и национални, и европейски мерки за да бъдат не на, на последно място и закона ни за, за дериватите, който все още не е, е, прият и не е изработен. Е, съветът е, тук показа, че в ситуация на криза той просто не може да се справя. Нашите действия бяха пълен провал. Тук е, наистина немското правителство е, не, беше готово да, е, да помогне в достатъчна мярка, но в крайна сметка постигнахме, имаме резултат пред себе си. Но Международния валутен фонд всъщност има приоритет като кредитор и тук наистина се отваря една пролука за действие на спекулантите защото е, е, държавите членки не показаха е, твърдост и, и ясна политика. И аз много съм на, така с нетърпение очаквам да чуя какво ще каже Оли Рен, какво ще предложи на 12 май, защото ако комисията излезе с предложение, че ние трябва да разработим тук е, европейски механизъм за, за е, борба с кризите, който да е по-скоро многостранен, а не е, двустранен, тогава смятам, че трябва да го подкрепим, защото трябва да имаме европейски отговор за такива, за подобни ситуации, а не само национални, дву, двустранни е, контакти, телефонни обаждания, молби между държави, между държави членки. А, наистина в е, за да можем да предотвратим следващата вр... спекулативна вълна, която може да въвлече е, други държави членки в криза. Благодаря, господин Клут. А сега господин Клуд. Ja, yeah, Благодаря. Още не съм говорил с гръцки колега, който да отрича, че има проблеми в Гърция. но искам да се присъединя отчасти и към това, което е, моят колега Никос е, каза, моя колега Никос каза. Тук не става е, дума само за изключително гръцки проблеми. Вижте сега развитието в Португалия, Испания, там цифрите и развитието на нещата показват, че причините са малко по-широки, малко по-дълбоки и смятам, че ще е разумно да не се фокусираме изцяло върху гръцките причини за кризата. Мисля, че и германското правителство именно предложи държавите е, членки да, е, да критериите за задължнялост да премислят отново защото изведнъж е, стана ясно за всички, че кризата е повече отколкото чисто гръцка криза. Тук трябва да се обсъжда и е, въпрос трябва да се разлежи в е, контекста на стратегията за Европа до 2020, е, Лисабонската стратегия. Трябва да използваме тази възможност да помислим по-дълбоко до каква степен е, тази стратегия е ориентирана само едностранно към конкурентоспособността, но не, не е, посочва причините, дълбоките е, причини за е, ситуацията в Гърция. Защото ясно е, е, драги колеги, че една от причините е тоталната приватизация в Гърция. Гръцкият е, телекомуникационна компания сега вече е изкупена от германска. Е, е, е, просто економическата база е подкопана в Гърция. Е, индексите показват, че економиката очевидно следва европейската економическа политика, загуба своята самостоятелност и искам да подчертая, че отново, че не би трябвало да търсим причините само в Гърция, а да се огледаме малко по, да, да погледнем малко по-далеч и малко по-широко, в по-широк диапазон да търсим причините. За е, самата е, концепция е, за еврото и економическата политика на Европейския съюз се коренят някои от причините за това, което се случи в Гърция. Благодаря. Благодаря. Виждам, че много хора чакат.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 След Лисабон най-добре би било, ако можем да сме сигурни, че има нови действащи лица. Европейския парламент има нова роля по отношение на съвета. Това е първото ниво и еврозоната също така има активна роля в този процес. Много е важно да отчетем това. Този, тази криза е много сериозна. Не можем да запазваме съществуващото положение. Трябва да извършим промени. Не можем да решим проблема, като се засипваме с взаимни обвинения. Ние трябва да намерим подходящи решения. Като цяло трябва да помислим за това каква е насоката на промените и какво искаме да променим особено що се отнася до единия пазар и еврото, въпреки че някои хора казват, че трябва да разрушим това, което вече имаме. Някои казват, че протекционизма ще ни спаси, но аз не съм съгласен с това. Това, което се предлага е еврозоната да може да се справи с проблема като група. Проблемът не е просто гръцки, проблемът е на цели Европейски съюз диагностикарlos и corregirlos. Está muy claro que hay... И има заплаха за Европейския съюз. Да, имаше някои проблеми с функционирането. Имаше също така проблеми в економическата и паричната област. Но като цяло основният проблем е управлението на паричната политика. Смятам, че ЕЦБ трябва да има много ясна и много по-активна роля в този процес. Смятам, че има проблем, когато се отказваме от политиката и искаме да оставим всичко на пазара. Мисля, че трябва да се спазва дистанция между паричната политика и предприеманите мерки. Рискът е разумен. И сега Що се отнася до помощта, ние трябва да обмислим механизмите, мерките за контрол, целите. Всичко това ще влияе върху това как ще функционира еврозоната. Ако искаме по-голяма економическа интеграция, това ще има своите последици. Тук не става дума само за помощ, става дума за много по-задълбочени проблеми. Ако имаме едни и същи дефицити на правителството, нещата само ще се влушат мисля, че трябва да възприем един по-структуриран подход към економическото управление и политика. Една политика, която е по-едина и съм сигурна, че парламентът има какво да каже тук. Никакво решение не може да се взима в тази сфера без участието на парламента. Затова съм изцяло съгласен с председателя на нашата комисия и с докладчика. Смятам, че парламента трябва да има много активна роля, защото бъдещето на Европейския съюз е нашият залог. Благодаря, Софи. Да, благодаря. Аз смятам, че цялата тази ситуация е много сериозен предупредителен сигнал за всички нас. Ситуацията показва не само проблемите на Гърция, но тя показва и вътрешните слабости на еврозоната и показва нещо, за което много хора говориха, именно, че паричният съюз трябва също така да бъде придружен с един политически съюз, защото иначе той няма да може да проработи. Надявам се, че този път ние ще можем да поступим по правилния начин и да осигурим необходимите структури за функционирането на паричния съюз. Аз много обичам Гърция. Затова съм много натъжена от ситуацията. И знам, че общественото мнение и в Гърция, и в други държави членки става все по-критично настроено към ситуацията. Ако разгледаме Гърция, аз разбирам хората, които казват, че мерките са твърде стрикни, но отговорност на политиците е да обяснят, че мерките не са стрикни заради Европейския съюз или Международния валутен фонд, а защото реформите са били прекалено забавени. Ако реформите биха били предприяти своевременно, нямаше да има нужда от такива мерки. Също така бих искала да се дистанцирам от изявленията на националните политици, включително и в моята страна. В тези изявления се, използват стереотипи карикатурни изображения на някои държави членки и се посочват, че някои държави членки са по-висши, а други по-низши. Това са глупости. На този етап това няма на никого да помогне. И в момента всички политици трябва да помогнат на гръцкото правителство. След като изслушах дебата, бих призовала колегите да се въздържат от партийни пристрастия и от чисто националните интереси. Това не помага. Второ, за самите мерки, за самия пакет. Прави ми впечатление, че нивото на дефицита и на дълга трябва да бъде намалено първо от урязвания на бюджетните разходи, но това, което не виждам, са предложени за економически растеж, защото това е другата страна на пакета, която трябва да бъде застъпена. И накрая, госпожо председател, бих искала отново да повторя това, което вече казах на изслушването преди около един месец. Смятам, че цялата тази ситуация изисква парламентарно проучване, разследване – защото тук не става дума само за Гърция, става дума за цяла една система. Ние знаем, че има проблеми и в други държави членки. Знаем, че има проблеми, свързани с методите, които са били прилагани и които не винаги са отговаряли на правилата. Смятам, че трябва да се разследват не само случаите на употреба и неправомерно поведение, но също така трябва да се разследва функционирането на системата. Трябва да се проучи каква е ролята на държавите членки, на пакта за стабилност и дали ние имаме достатъчни правомощия, дали комисията има достатъчно правомощия, ако да, защо тя не ги използва или ако не, какви правомощия трябва да бъдат придадени на комисията. От години се знаеше, че статистическите данни не бяха правилни. Как беше възможно всичко това? И ако ще започнем една парламентарна анкета, проучваща банковата криза, ако сме започнали, мисля си, че абсолютно също трябва да се направи и за паричната криза. Мисля си, че това ще бъде полезно за бъдещата реформа на пакта за растеж и стабилност. Благодаря. Имаме още около 10 минути. Преди да посрещна господин Барния, господин Рангок, Жан-Пол каза, че иска да се изкаже и след това Ани ще се изкаже. Лио? Oui, moi j'appartiens à la famille des fédéralistes. Семейството на федералистите е удовлетворено от плана за подкрепа на Гърция. Въпреки, че мисля, че процента 5% лихвения процент е прекалено висок, но ако Европейската централна банка беше направила така, както Американската банка, т.е. Е, да заеме пряко на Гърция, може би щеше да е при по-нисък лихвен процент. Обаче изглежда, че това е забранено от самите законодателни текстове и мисля, че парламента ще трябва един ден все пак да преразгледа тези текстове. При все това проблемите не се изчерпват с това. Аз съм силно загрижен от това, което се нарича устойчивост на публичните финанси и се надявам, че не след обед ще постигнем компромис в по доклада по собствена инициатива, който ще ви представя. Искам да кажа, че строгите програми, които не се налагат на Гърция и на други държави, за да се постигне някакво равновесие в бюджета след 2 или 3 години, може би са подходящи на теория, според економическите теории, ако сме в ситуация на излизане от кризата, с две думи, ако сме при пълна заетост. При тази ситуация аз съм съгласен, да, действително, ако имахме пълна заетост, така беше, например, в края на 90-те години. Излишъците от бюджета трябва действително да отидат за попълване на дълга. И аз съм първия, който ще критикувам Франция, че не го направи тогава. Тогава трябваше действително да се направи. Но, уважаеми колеги, днес в такава ситуация ли сме? Излизаме ли от кризата? в комисията за кризите изслушахме много макроекономисти, които ни обясниха, че изобщо не сме в такава ситуация на пълна заетост. Това означава, че производствените капацитети в момента не работят пълноценно. При тези условия, как един а, план за строги бюджетни ограничения може да подпомогне потенциално а, на економиката. Не говоря само за Гърция, за всички европейски страни. Как един такъв план може да увеличи економическия потенциал и да позволи съответно намаляването на процента задлъжнялост. Това изглежда невъзможно. Когато конкретно едно предприятие използва 7 машини от 10, с които разполага, точно това е положението. Ако намалите поръчките на това предприятие, какво ще направи? Ще инвестира ли в 11-та машина? Не. Просто ще бракува 10-та си машина и ще намали потенциала си на производство. Точно това ще се случи и то вече се случва в по-голямата част от европейските държави. И при тези условия, ако инвестициите намаляват и ако потреблението намалява, то на вас ще ви е трудно да постигнете излишъци в бюджетите. Сега, с изключение на да изключим гръцкия случай, нека да погледнем Португалия и Испания. Това бяха отличниците. Отличниците в бюджетните политики. Днес, ако приложите такъв план в Испания, обратно ще постигнете. Трябва, може би, да говоря по-бързо. комисара пристига в 11 за това. Значи, обратно на произведения ефект, вие ще увеличите дефицитите. И последно исках да говоря за липсата на равновесие е, на външните сметки, е, за което говори Гиголд. Да, днес тези мерки не могат да помогнат на липсата на равновесие в еврозоната. Когато има такова, такава липса на равновесие има три начини. Един от начините е бюджетен ресурс за уреждане на бюджетните шокове, но днес няма такъв европейски бюджет, така че остава най-лошото решение. Това е именно което се провежда в момента на всички държави. А това е най-лошото, това е намаляването на, на, на заетостта, защото това води до с, с председател, но исках все пак да заключа председателката прекъсва. Загрижени сме за устойчивостта на публичните финанси, но в случая трябва да сме изключително прагматични, защото прекалено строги мерки рискуват да ни доведат до обратен ефект. Извинявам се, но от, е, вие отнехте 5 минути от е, е, десетте, които ни оставаха и сега трябва да обясним на Ани защо не може, няма да остане време за нея. За съжаление, ще имаме и друга възможност да говориме по тези неща. За това, за да дам думата на Ани, се отказвам от думата си. За съжаление, ще трябва отново да говорим по тези въпроси. Благодаря ти, Жан-Пол. Марко, съвсем накратко. Благодаря, госпожо председател, съвсем накратко, наистина. Мисля, че всички разбраха, че преди е, де, какво, за какво се споразумяхме тук преди 10 или 12 години пакта за е, растеж и стабилност е, и еврото. Какво постигнахме? Какво ще постигнем ако е, с еврото? Ние се самозаблуждаваме. Какво е, ще е, това, което е, постигнем е, че е, ще трябва да променим нещата, ще стигне положение, до което бяха стигнали в Източна Европа 990 години и трябваше да променят изцяло системите си. В 2004 е, тези държави, които бяха на върха на, е, и които бяха за пакта за стабилност и, и е, растеж 2004, сега се обръщат в, на 180 градуса. Германия също. Това исках само да кажа сега, Ани. Искам само да кажа, че няма съмнение, Софи, че е, съществената причина лежи в Гърция, разбира се, е, в гръцката система. Правителството трябва да изясни пред гражданите, гръцките граждани, че 10 години е водило грешна политика, която доведе до тази, до тази ситуация. Това трябва да бъде обяснено на хората. Е, тази процедура, тези трудности трябва да бъдат е, Причините за тях трябва да бъдат обяснени. Но трябва също да се каже и следното. Ако сега не се, е, ако не се спре с тези почти расистски обвинения срещу Гърция, гърците всички те са измамници, мошеници и така нататък, това е, чувство на разочарование, което в момента е, се засили още повече сред гръцките граждани и това ще доведе до обратния ефект е, на това, което търсим. А тези хора няма да могат да понесат тези трудности. Е, те трябва да знаят, че имат някаква перспектива е, пред себе си, за да могат да понесат всичко това. И ще, е, това ме води до заключението. Този механизъм за подпомагане, за подпомагане, крепа, който се обсъжда, той в крайна сметка трябва да доведе до това, че да, да даде е, възможност на Гърция да си поеме дъха т.е. да даде време, пролука в времето, която хората да отдъхнат, за да могат да почат да прилагат тази програма на стрикни, стрикна дисциплина, за да може Гърция наистина да си върне, да се върне на пазарите, е, може би не всичките средства ще се използват, но е, целта е, е ясна и Гърция също желая същото. И ако трябва да го постигнем, трябва да, се, да, да помислим за някои фактори, а именно какви са основните цели на тези механизми е, в следващите три месеца ще бъдат критични, да видим как ще тръгнат нещата. Всеки може да бъде критичен, е, но два-три часа след е, постигнане консенсуса да се каже, че тези мерки не са достатъчни, че Гърция трябва да си изплати дълго, дълговете, че трябва да излезе от еврозоната, всичките тези коментари, това не води към нищо добро. То няма да помогне на, на гръцките граждани да понесат е, тези да сурови мерки. Е, ще има, всичко това ще има обратен ефект, е, а, а това не би било в интерес на еврозоната и на, стабили, на стабилността. И последна бележка. Ако от 11 февруари е, бяхме е, е, от, декларираме решимостта си и готовността си да проведем тези реформи, тези мерки, тогава, ако бяхме направили така, тогава този механизъм за подпомагане нямаше да се появи, защото през февруари имахме 6%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 и е, в тези е, решаващи е, седмици проблемите на економиката в Гърция не бяха решени. Ето защо и се качи лихвения процент по този начин. Благодаря на всички. Съвсем накратко да обобща дебата, който проведахме. Мисля, че той показва, че депутатите са наясно с проблемите и сложността на ситуацията и наистина всички призоваха за един глас на разум и солидарност с Гърция в сегашто и затруднено положение, за да намери пътя си напред. Благодаря много на всички колеги, а сега ще отида да посрещна комисар Берния. Благодаря. Right. Um, I'm, I'm very pleased. С удоволствие. Извинете, може ли да спазваме тишина? Моля да приключите всички разговори. Моля за извинение. Да, благодаря ви много. За мен е удоволствие да приветствам комисар Барние в нашата комисия. Разбира се, нашата среща беше насрочена за Страсбург, но някои от нас паднаха жертви на вулкана. Това е първият път, когато имаме възможност да приветстваме комисар Барния в нашата комисия. Ние имахме една среща с него, когато имахме съвместно заседание с националните парламенти, но това е първата ни среща, когато господин Барния идва тук да ни информира за ситуацията на финансовия пазар и да отговори нашите въпроси. Благодаря ви, че дойдохте, комисар Барния. Аз знам, че това е само първи път от многото наши срещи. Заповядайте, господин комисар. Добър ден на всички вас. По много причини с удоволствие идвам тук и ви благодаря, госпожо председател, за приема, който ми оказвате. Не искам да злоупотребявам с вашето внимание, но ще се опита все пак да бъда възможно най-изчерпателен в встъпителните си думи преди отговорите на въпросите ви. Много решения бяха взети, много програми започнаха, но достатъчно е да прочетете вестниците от вчера или днес, ще разберете, че а, кризата е най-тежкото нещо в днешния ден. Тази криза е много тежка и за самите предприятия, но и за политиците, и за гражданите, които са силно обезпокоени, именно защото сме още далеч от излизането от кризата. През януари ви казах, че съм убеден, че няма да излезем от кризата – така както влязахме в нея. Нито от гледна точка на регулирането, ще говоря по-подробно за това, нито от гледна точка самия растеж и качеството, естеството на самия економически растеж, който трябва да бъде по-уравновесен, по-справедлив и е, по-уважаващ околната среда. Точно за това, дами и господа, е, не е време за бездействие. Ние сме в сърцевината на един критичен период. Именно тази година нещата ще се решат, европейците ще покажат способността си да извлекат полките от кризата и нещата ще преминат или в една посока, или в друга посока. През януари ви бях предложил аз да водя е, този труд на, на, на интелигентен надзор и на ефикасно регулиране заедно с вас. Имахме много поводи да работим съвместно и ви благодаря за тях. Законодателният график е много натоварен и моята решимост за годината, която ни предстои между сегашния момент и следващата пролет, е да постигнем ангажиментите на Г20, т.е. на масата на парламента и на съвета на министрите, да а, решим всички ангажименти поети от държавните правителствени глави на Г-12. Повтарям, че обеж... съм убеден, че следващите месеци са много важни за решението. И искам да поздравя изключителния труд на Комисията за кризите, председателства на, от е, Певаш Берес и Жан Пол Клис, 2010 година би трябвало да бъде е, годината, в която надяваме се да има наченки на излизане от кризата. Но нека да сме предпазливи, въпреки че регистрираме положителни сигнали. Индустриалната промишленост започва да расте, така че можем да постигнем 4% растеж. Доверието започва да се връща. Точно за това искам да сме много внимателни в най-важния отрасъл за европейската економика, а именно малките и средни предприятия и именно финансирането им. Но можем ли да отстраним риск за нов спад? Мисля, че сме много далеч от цифрите на предкризата и някои от симптомите се засилват. Дами и господа, 2010 година ще е годината, в която си проличава въздействието на кризата върху бюджетите на държавите. Става въпрос за масова намеса, пряка намеса, за да се подкрепи финансовия отрасъл, намеса, за да може да се смекчат въздействията върху безработицата. Всички граждани всички данакоплатци бяха засегнати от грешките на банките и загубата на а, а, разум и на етика от известен брой ръководители. Точно за това казвам, че не трябва и те не трябва а, да забравят. Виждаме, че а, всички са загрижени за финансите не, не само в Европа, но и в света. Понякога има много тежки последици, които викат такива, е, извикват солидарни реакции, като тази, която току-що изградихме в Европейския съюз е, спрямо а, е, една от нашите членки, именно Гърция. Няма да се връщам подробно на гръцкия случай, защото това е от правомещията на моя колега и приятел Ирен, но така или иначе трябва да извлечем полуките. И що се отнася до мен и до пазара и до финансовите действащи лица и по-специално рейтинговите агенции, мисля, че ключовите думи трябва да бъдат отговорност и прозрачност. Нормално е агенциите внимателно да оценят ситуациите в държавите и съответно да вземат мерките. Ние трябва да очакваме от тях отговорност и основателно взети мерки. Точно за това говоря, е, работя и искам повече разнообразие и конкурентност е, в агенциите за е, рейтинг. В мерките, които приложихме в тази област и които ще бъдат оперативни през декември месец, за тях ще кажа, че те са една положителна стъпка към повече прозрачност. Дали наистина ще се постигне, не е сигурно, но ще направим допълнителна оценка обективно, преди да ви предложим следващите мерки. Госпожо председател, в финансовия сектор 2010 година е година на а, възвръщане на печалбите. Това е добра новина за всички економики, които имат нужда от нови финанси и особено ако това не се съчетава с ново поемане на безумни рискове, които бяхме е, отбелязали. Тук говоря за премиите, които е, вече трябва да отговарят на някакви ясни и строги правила. Всичко това ме води до заключението, което искам да ви представя, че 2010 година ще бъде, поне за Европейската комисия, е, годината, в която е, ангажиментите на Г20 ще бъдат е, въведени. Нашите американски партньори също работят активно по необходимите реформи, с които се ангажираха за регулиране и за надзор. И шансовете изглеждат доста добри да се споразумеят по реформа, която заслужава името на реформа. Следващата седмица заминавам за САЩ за 4 дни и половина срещи и съм убеден, че международната координация е шанс да засилим нашите реформи и не са извинение да ги а, размиваме и да а, закъсняваме с тях. Имам обмен на мнение с нашите американски колеги и следващата седмица ще продължим наживо този обмен, за да можем действително да постигнем общи съвместни решения, не конкурентни. Мисля, че нямаме право спрямо данокоплатците и гражданите, които просто няма да ни простят, да изпуснем възможностите през тази 2010 година, за която ви говоря. Сега ще се върна на предложенията, по които работим заедно. Разполагаме с достатъчно средства, за да работим. Институциите работят парламента в частност, комисията също, каквото и да казват някои, Съюза отново показа този уикенд, че могат да се, може да намери решение в изключителни ситуации, че европейската солидарност съществува. Точно тези събития ни припомнят също така задължението да не забравяме полките от кризата – и да не подчертаваме нашите разлики като държави членки, защото в крайна сметка всички носим отговорност. В този дух ви предлагам да работим следващата година, именно по проекти на първо място за регулирането и надзора на финансовия сектор. Това е в основата на нашите усилия за регулиране. Аз искам да работя с вас, за да можем да спазим трудния, но възможен срок 1 януари 2011 година, за да може Съюза да се здобие с надзорен, надзорна система, която заслужава името си. Да тръгнем от подхода на съвета, в парламента всички докладчици, Питър Скинер, Сиви Голяр Санчес и други добавят много важни идеи в този дебат и ще се убедите в това по време на гласуването, което ще проведете. Според мен е много важно, ако мога да си позволя това, нивото на амбиции и подхода да са съвместими. Вашата позиция е близка с тази на съвета и на комисията, но все пак виждам разлики виждам различия, виждам и възможности да се съвместят тези позиции. И ми се иска, и точно това е ролята ми, да работя за съвместяването на тези позиции между парламента и съвета. Ако всеки се окаже достатъчно открит и достатъчно гъвкав, това е възможно. Казвам го пак, това е шанс за нас, това е ам, повече конкурентност за да може действително нашия регион да, да придобие един изключителен модел за регулиране и надзор. Втория приоритет регулирането на финансовите пазари. Мисля, че тук никой не трябва да избегне надзора и регулирането. Няколко начина има за действие през 2010 година да се намери споразумение за регулиране за някои действащи фактори на пазара, като хедж фондовете, например. Това също е ангажимент, приоритетен взет по време на Г20. Нека да приветствам тук работата на вашия докладчик Жан-Пол Гозес в тази област. Сега вече трябва да изградим едно споразумение между институциите в възможно най-добър срок. Желая това да стане преди е, лятото. Сега, за третите страни, това остава трудния момент – иска ми се да се намали риска от това тези трети страни да бъдат неравнопоставени. Знаете много добре всъщност какъв е проблема за справедливото решение. Аз съм готов да разгледам новите предложения, които се правят, без никакви стереотипи, за да можем да постигнем ефективна система. Но отвъд този текст, дами и господа депутати, приемането на регулирането на а, дериватите също ще бъде сериозно предизвикателство за прозрачността и солидността на финансовите пазари. Аз ще предложа стратегическо решение. А, стратегическо с оглед на сумите, за които става въпрос и за значението на този пазар, и стратегическо, защото всеки месец на практика виждаме нови примери в най-различни отрасли, които ни водят до е, въпроси и въпроси по функционирането на тези пазари. И всичко това обаче засилва моето, я, моята ясна решимост да ви предложа ефективно регулиране. Да вземем за пример пазарите на държавните заеми. По този въпрос в момента се води изследване за а, много внимателно последяване на, на потоците. Първата полука, която трябва да си излечем, е, че тези пазари трябва да бъдат напълно прозрачни, за да могат нашите надзорници да действат в случай на нарушения. Преди края на лятото Общ текст за тези деривативи ще бъде предложен ще предложа да се регистрират абсолютно всички позиции на такива продукти в Trade Depositories на английски, за да може да се надзирава този отрасъл. Знам, че парламента е напреднал благодарение на доклада на Вергер Ланден и благодарение на измененията, които са предложени от много от вас. Нашето предложение ще отчете вашите анализи и всички въпроси, които сте повдигнали. Мисля специално за правилата за нефинансовите предприятия. С моите служби, както много от вас, впрочем, Отделихме много време, за да изслушаме предприятията и техните безпокойства и да анализираме потенциалните ефекти от едно бъдещо законодателство. От тези консултации аз изличам едно заключение. Е, задължението за компенсиране трябва да се прилага на нефинансовите предприятия. Обаче, сигурно ще трябва да поискаме от тях да управляват рисковете, свързани с компенсираните деривативни продукти. И ако има системен риск, задължението тогава да, за компенсация ще се приложи. Ще внимаваме да няма изкривяване на това решение и да няма а, арбитраж. Това е разумен подход, който е а, хармоничен с подхода в Америка, в САЩ. Четвърто предложение за бъдещите продажби. Аз ще ви направя такова предложение. Есента целта е тези бъдещи продажби, които са всъщност добра практика за пазарите, да придобият повече прозрачност. Мисля да приложим модела на Сезах – и ми се иска също така държавите членки да взимат, да вземат подходящите мерки, за да не се налага да се взимат кризисни мерки. Искаме да санкционираме всяко нарушение на правилата, искаме европейска рамка, която ще функционира добре само ако всички държави членки разполагат с достатъчните правомощия за надзор на пазарите и за санкция на всяко нарушение това е една от целите на Европейската директива, която комисията ще ви предложи през 2010 и която ще е, запълни пропуските на настоящата директива. Целта всъщност е всички финансови сектори да бъдат по-прозрачни и да дадем достатъчно средства на надзорните органи да могат да санкционират правонарушенията. Още една тема. Да превърнем банките в по-солени институции. Трябва да работим за това банките да имат сила на съпротива и да предотвратят всяка неразумно, всяко неразумно приемане на риск. Директивата за капиталовите изисквания 4 е, ще бъде въведена. Кризата показа съвсем ясно, че изискванията за собствени средства за е, секюритизация е, са недостатъчни. По тази причина новата директива ще наложи нови правила и това е изключително важно за стабилността на нашите банки. Нашите пазари са световни. И за това трябва да осигурим равнопоставеност. Това е една от темите, е, за която ще говоря с американските ни колеги, защото много се безпокоят за евентуално разминаване на е, графиците този на САЩ и нашия. Възможно е също така правили правилата от Базел да се, провер... да се променят в следствие на оценка на въздействието но аз съм също толкова обезпокоен и ще работя с американските колеги, за да можем да намерим уравновесено решение. Също така трябва да излечем полуките за проденциалните норми. Отвъд а, е, е, директивата за капиталовите изискване 3, а, е, комисията работи и по правилата от Базел, за да има повече проденциални изисквания. Това също е решение на Г20 за подобряването на съпротивата на финансовата система на световно равнище и да се осигурят достатъчно справедливи условия за способност. Това се нарича от специалистите Базел 3. Това ще се отчете в предложенията на комисията, когато ви предложим а, директивата за капиталните изисквания 4 ще отчетем и вашите предложения. Но преди това имаме нужда, аз имам нужда от широка консултация, за да може да се оцени въздействието на потенциалните промени и за да може да се калибрират тези мерки. И, и то калибрират тройно във времето, в което ще се прилагат, калибриране в а, а, кумулативността на тези мерки, натрупването на тези мерки и калибриране според това, което ние правим в Европа и това, което американците правят от тяхна среда. Няма да импровизираме, няма да прибързваме и точно това са и а, полуките за по-добро регулиране. Комисията ще отчете мерките а, в макрофинансите, в микрофинансите. За това искам да се проведе един открит дебат. Следващия приоритет, който е съвсем не е маловажен, става въпрос за рамки за предотвратяване на бъдещите кризи в Европа, за да може да се ограничи е, тяхната сила и да се смечи въздействието върху накоплатеца, да не е той първия защитник и първия платец на тези кризи. Акционерите, те трябва да, осигури, да поемат ударите и трудностите, а не да накоплатеца. Органите във всички държави членки трябва да разполагат с достатъчно средства, за да преорганизират системите си и предприятията си, за да не се стига до неплатежоспособност и да може потребителите в крайна сметка да получат публичните си услуги да се предотврати намесата тогава, когато трансфера на активи налага загуби на кредиторите без никаква сигурност. Трябва да подобрим способността си да се справяме с трудностите, включително и в трансграничните банки. Това е много сериозен проект. Нека да не подценяваме сложността на този проблем, за това ще процедирам постепенно. Миналата година консултирахме и съвсем наскоро също така в рамките на една конференция. В светлината на тези резултати ще направим подробно съобщение през октомври месец върху предотвратяването и управляването на кризите. И първата решителна крачка ще бъде хармонизацията на средствата за национални решения. Но няма да спрем до тук. Ще трябва да се запитаме дали е необходимо да дадем повече правомощия на европейския орган и дали е необходимо да хармонизираме някои елементи от правото на фалитите, което право е различно в 27-те страни. Тази система на предотвратяване трябва да се основе на системата за мърсител платец На практика това означава, че механизмите за финансиране трябва да се уверят, че замърсителя плаща действително последиците от следващите кризи. Точно за това, дами и господа, аз поддържам осъществяването на фонд. С тази цел ще представя от името на комисията съобщение по този въпрос още следващия месец. Знаем много добре, че дребните инвеститори и спестители много често плащат цената, за това искаме гаранция за депозитите в най-тежкия момент на кризата, но все още има много работа по тази посока и ще ви предложа преработка на съответната директива, за да може да има принос възоснова на риска, плащането да става за няколко дни, а не за няколко седмици и да има пълна информация върху гаранциите, обхвата им и ограниченията им, защото в крайна сметка целим подобряването на ежедневието на европейските граждани и спечелването на доверието им. И последен приоритет е управлението на предприятията. Някои проблеми трябва да се уредат в корена им. Трябва да се насърчат банки, застрахователи и другите действащи лица в тази област да действат отговорно и да се върнат е, към нормалните практики на заплащане, защото предишни, това, което установихме по време на кризата, е възмутително. Искам тук да поздравя работата на вашия колега Макарти за възнагражденията и се радвам също така на вашия доклад за възнагражденията в предприятията. Аз ще предложа още месец май комисията да приеме зелена книга за серия начини за насърчаване на предприятията. Първо в финансовите институции, серия от мерки. Вече съм обявил, че става въпрос за засилване на контролните функции и за ограничаване на риска, засилване на отговорността на администраторите. Искаме ръководителите да разполагат с достатъчна експертиза, с средства и с необходимото време, за да си изпълнят е, задачите. Това да са компетентни ръководители с две думи. На втори етап ще искам по-широк дебат върху самото управление на е, котираните на борсата предприятия. Това е, госпожо председател. Благодаря ви за вниманието и за търпението мисля, че е въпрос на уважение към вашата комисия да ви обясня възможно най-ясно какъв е нашия работен график, който ще бъде съвместен за всички. Искам да подчертая обаче моето безпокойство за времето, което минава между кризата, която не е приключила, решенията, които бяха взети в Лондон и в Питсбърг от Г20, които са нашата пътната карта и оперативното естество на мерките, и на решенията. Все още не сме стигнали до тях, освен в няколко ограничени области. За това ми се иска комисията да бъде безупречна възоснова на това, което се очаква от нея, възоснова на ангажиментите от Г20. Това е и моята роля да работя между съвета и парламента, за да може въвеждането, оперативното осъществяване на тези решения да не закъснява прекалено дълго. Това е духа на работната програма, която ви предлагам, госпожо председател и дами и господа депутати. Благодаря ви искрено за вашето внимание. Uh, you, Благодаря ви, господин комисар. Вие показахте каква огромна дейност извършвате и колко амбициозна е вашата програма за работа. Разбира се, ние нямахме никакви съмнения за това, защото знаем много добре какво правите. Имаме 15 души, които искат да се изкажат. Ще ги разпределя по групи. А, вече 16. Преди това бих искала да ви помоля да направите следното. Вие споменахте, между другото, противоречивата директива за финансовите пазари. Вие също това говорихте за хедж фондовете. Голям брой от проблемите, с които се сблъскваме и недоволството на някои държави членки е свързано с това, че се разширява обхвата на тази директива и тя ще обхваща повече дружества. Бих искал да ви попитам за това дали някакви компромиси могат и се очакват да бъдат постигнати по този портфел. Особено, що се отнася до инвестиционните доверителни фондове, пенсионни фондове и други фондове. И други финансови институции, които се смятат невинни в контекст на финансовата криза. Давам думата на господин Магайо, защото Знам, че той иска да зададе въпрос. И след това той ще трябва да напусне по-рано нашето заседание, защото има друго Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар. За нас е чест, че вие се появихте тук едно високопоставено длъжностно лице, което се появи, което се изказва тук в парламента. Бих искал да започна с Гърция. Ние знаем, че това наистина днес е първия ден от на еврото. Едно е да плуваш по спокойни води, а друго е да издържиш буря. Нещата са много различни, когато се опитвате да проправите пътя си в бурни води. Тук имаме един конкретен случай. Ние видяхме, че има някои противоречиви изказвания от председателя на ЕЦБ. Отначало той каза, че не иска участието на МВФ, защото това ще е равнозначно на избягване на отговорността от страна на Европа и прехвърлено отговорност на Международния валутен фонд Имаше идея за съвместно имитиране на облигации от всички държави от еврозоната, като по този начин се финансира възстановяването на гръцката економика с по-нисък лихвен процент, нещо, което ще подпомогне възстановяването и растежа в Гърция. В по-широк аспект, е не само от гледна точка на БВП. Се така, Европейската централна банка каза, че това съвместно емитирано облигации ще бъде отхвърлено като идея, като идея защото трябва да спазва принципа замърсителят плаща. Съгласен съм с вас, че трябва да създадем един фонд, така че хората да могат да правят вноски за собственото си спасение, когато е необходимо. Примерът с Гърция също така показва, че статистическите данни се оказаха абсолютно ненадежни. И това е също показва, че имаше замазване на реалната ситуация с публичните финанси. Смятам, че вашите служби трябва да задължат финансовия сектор да ни подпомагат така, че повече да няма такива замазвания и козметични или псевдореформи. Тези псевдореформи и замазвания са резултата от тайния сговор между правителството на Гърция и някои големи банки е там. Задам си въпроса дали европейския надзор би могъл да позволи да се избегне такъв тайен договор и дали бихме могли да обсъдим нещата с гръцкия министр на финансите, за да разберем какво точно се е случило. Планът за спасение не е само един жест на щедрост, но ние също ние искаме да подкрепим някои банки, които притежават гръцки облигации. Дали не смятате, господин комисар, че трябва да бъдат забранени някои продукти, които допринесоха за срива на економиката на Гърция, особено кредити по неизпълнение на дълга и други подобни? Аз мога да ви уверя, че парламентът ще положи максимални усилия да се гарантира повече надзор и от съвета ще зависи да се доближи колкото се може повече до нашата позиция. Благодаря ви. Um, uh, thank you. Um, <laughs> uh, we, we had... Благодаря ви. Ние имахме кратко воднослово от е, заместник-председателя. Искам да ви напомня, че ако всеки говори по 3 минути и половина, никой няма да може да получи отговор. Така че, колеги, моля, ограничете се до една минута. Жан Пол. What I, what I is... Аз мисля, че може би съм пропуснала някой, който е поискал думата. Чета списъка. Клинт, Свинбърн, Маккарти, Поди Марти, Акони, Хокмарк, Форд, Доминичи, Клют, Булман, and I'm sure there's somebody I've missed. Uh, Mr. Camfern, anybody else? Right. And I am absolutely closing the list at that. Така, вече списъкът е приключен, повече никой няма да бъде внесен в него. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, с голямо удоволствие ви посрещаме тук и е, отбелязваме решимостта ви, яснотата на вашата програма и реалната воля да внесете подобрение на функционирането на всичко това, което засяга финансовата сфера. Вие го обявихте, сега го правите и вашите служби работят усилено, за да могат да напреднат. Две бележки, ако позволите не става въпрос само за хедж фондовете. Искам да поздравя а, духа, в който а, се споразумяхме с докладчиците в Сянка. А, надявам се, че ще има широко мнозинство, за да се подкрепи проект, и ще бъде сигурно изключително трудно да се споразумеем с съвета. Сега, по отношение на рейтинговите агенции, искам да ви помоля следното. Кога ще изкарате текстовете за приложение? Мисля, че са готови. Тук два текста са необходими един акт, за да се осигури преходния период за регистрирането и началото на надзора на тези агенции. И втори текст, който също е свързан с финансовия надзор, именно текста относно правомощията за контрол на европейския орган, защото ние успяхме да получим да постигнем този надзор да става на европейско равнище нищо друго не е реалистично. Нека да си позволя тук едно становище, господин комисар. По време на размислите е, ние говорихме за рейтинга на държавите и не намерихме подходящ отговор. Говорихме за възможността за Европейска рейтингова агенция, но това е много труден проблем. Сигурно си заслужава да се проучи отново. Но мисля, че по този път няма неизменно решение. Истината е, че трябва в главите на финансистите да влезе следното. Рентиговите агенции не могат да бъдат единствен показател, не могат да бъдат гуруто на финансовата професия. Това трябва да бъде един критерий сред други критерии, когато се оценяват финансовите политики на държавите. Благодаря. Благодаря. Е, оставих Жан Пол да говори малко по-дълго, защото в предишния дебат той е, много великодушно отстъпи е, времето си. Сега, благодаря. Аз също бих искала да подкрепя комисаря Бърние и неговия подход по-скоро. По-конкретно, е, там където той настоява за по-силно законодателство на европейско равнище, но разбира се, работи се и в контекста на Г20 за глобална визия, която да се прилага в Европа и смятам, че това е много важно, защото само тогава ще стигнем до вярното решение на проблема. Имам два конкретни въпроса. Първо, съвсем основателно вие настоявате за по-стрикно законодателство по надзора и преструктуриране на банките. Но това е пакет, който се състои от отделни парчета от мозайката. Данък е, за платежоспособност, е, Базел 3 и така нататък. всичките е, са свързани с възстановяване на економиката, но Ясно е, че в този процес на възстановяване банките ще играят ключова роля и особено е, когато отпускайки заеми и кредити на малки компании. Е, така че ще е, имате ли цялостна оценка на въздействието на вашето предложение, защото всяко парченце от мозайката ще има своето място и роля и ние ще можем да оценим всички елементи по-отделно и заедно. И второ, по е, управителите на альтернативни е, инвестиционни фондове и трети страни. Това е много важен проблем. Трябва да видим как Г20 ще участва в този е, решаване на проблема. Моето впечатление е, че парламента има, е склонен да отиде малко по-далеч. И съм любопитна по отношение на статията, която бе публикувана в Wall Street Journal по този е, въпрос и го, там настояването за прилагане на е, решението на G20. Е, бих искал да, да чуя нещо от вас по тези неща, а също така и за частните е, дялове и инвестициите. Благодаря. Моля ви към кратко с перванш. Благодаря, господин комисар, за вашето представяне. Говорихте за работата на Г20. Знам много добре, че трябва да се справим с това, което разполагаме. Не можем да критикуваме всичко. Обаче, признайте, че когато погледнете заключенията на Г20, е, е ясно, че е, бихме били по-добре с е, международна организация, а не възоснова само на междуправителствени споразумения и на възможните тълкувания. Е, Европейския съюз не трябва да изостави тази визия на нещата. Сега, по въпроса за Гърция, казахте, че Съюза може да упражни солидарност и да намери решение. Не мисля, че трябва да бъдем удовлетворени от това, което се случи този е, уикенд. И мисля, че и вие не мислите, че е, това показва кой знае каква способност да се уреждат е, кризите. Нямаме време да погледнем цялата програма, обаче е, ми се иска тук е, пред вас да диалогирам с е, Гозес за тази Европейска агенция за рейтинг. Това го говорихме, когато той беше докладчик. Аз продължавам да мисля, че този въпрос трябва да се постави. Зададахме теоретичния въпрос да се разбере дали всички продукти трябва да се оценяват, например суверенния дълг, държавния дълг. Сега, поставя ли се този въпрос пред кой е, тези агенции е, са отговорни за оценките, които дават. Мисля, че проблема наистина си заслужава да бъде изследван. И последното, което ще каже господин комисар, сигурно е най-важното. Ако погледнем причините и происхода на тази криза, става въпрос за конфликт на интереси, за прекалени апетити, за това, което аз наричам регулаторни изкривявания. Тоест, банките със съучастието на надзорниците заплашиха държавните органи да напуснат териториите, ако се приложи е, регулирането. И в крайна сметка регулирането беше силно насочено в определена посока от най-големите инвестиционни банки. Какво се променя днес защо всъщност не се продължава по същия начин. Само две секунди. Какво прави така, че в Базел се чуват други гласове, освен банковите регулатори. Защо в другия край на веригата не въведете предложенията на Европейския парламент, за да има бюджетна линия, бюджетно перо, специално предназначено за експертизата за онези, които са от другата страна на големите лобита на банките, надзора и регулирането. Ние гласувахме по време на предишния мандат такова предложение, а вие не го възприемате сега. А то основно не само за стабилността на банките, но за ползата на банките за финансирането на економиката. Наистина, за мен е пределно ясно, че е, всички колеги, е, колегите по-скоро искат да изразят мнение, отколкото да чуят отговорите, така че аз ще изчерпя листа е, въпроси, комисаря да чуе всичко, което имате да кажете и ако не остане време за отговори, ще помолим комисаря да отговори в писмен вид е, Иначе просто не можем да се поместим във времето, ако ще ви отнема двете минути да задавате въпрос, госпожа Жури. Благодаря, госпожо председател. Може би аз идвам от държава, която... А, не, може би аз съм от държава, която ще поеме председателството а, в близко бъдеще и искам а, да зная каква ще бъде нашата задача. Говоря за трети и четвъртия вариант на дирекцията за капиталовите е, изисквания. Сега Европейския парламент работи по четвъртия е, вариант. Малко бързаме, не сме виждали още проекта на комисията какъв е графика на комисията в това отношение? Как ще се опитвате да е, се вместите в графика, да, да съчетаете графика на Г20 и Европейския съюз? Защото ако има, ако има е, разминаване в графиците, това ще създаде проблеми за фирмите и банките. Малките предприятия ще имат проблем е, да вземат кредити от европейски банки и така нататък. Е, виждаме, че САЩ не е изпълнил изискванията дори на базал 2. Как ще направим така, че да не се стигне до изкривяване в конкуренцията? конкуренцията в бъдеще. Знае, че се провеждат, е, се правят проучвания на въздействието в момента, но не трябва да се разграничава е, Западна и Централна Европа, да се прави разлика. Ето защо е, поставям въпроса. Благодаря много. Благодаря. Аз съм малко разочарован, господа, бих искал да чуя отговора на комисия, на комисаря не споделям оптимизма по гръцката ситуация. Мисля, че европейските лидери показаха през тези пет последни месеца по-скоро отсъствие на солидарност и отсъствие на чувство за отговорност. Защото ако кризата засили, то е първо заради а, липсата на солидарност именно. Втори ми въпрос няма нищо общо с Гърция. Става въпрос за практиката на разрешените или неразрешените продукти в банките. Това е до някъде е, дебата, който проведахме онзи ден по директивата за капиталовите изисквания 4. Каква е, какво е вашето мнение да се отделят различните професии в банките? Дали или под формата на а, легално а, разделяне, т.е. да се разделят банките, или изграждането на китайски стени между капиталите на депозитните банки и капиталите на инвестиционните банки. Ще спра до тук една минута. Right, the commissioner wants to try and come back on... Господин комисар, дали бихте искали да се спрете на някои от тези въпроси? Ще се опитам. Първо ви моля да ме извините, ако понякога съм в телеграфен стил, но искам да чуя и другите депутати. Сега, ви благодаря за въпросите. Първо, за обхвата говорим за директивата за альтернативните инвестиционни фондове, обхватът е широк. Тук трябва да постигнем някакво равновесие и защото става въпрос за различни видове фондове, за различни видове е, структури и точно за това е, трябва да се е, намерим най-удачния начин и в това е ролята на всичките ви изменения. И точно за това ви казах, че ще направя структурни предложения през юли за а, производните финансови инструменти. Ви казах, че там ще направим разлика между стрикно финансовите предприятия и промишлените предприятия, които могат да ползват някои от видовете на тези производни финансови инструменти. Така че напълно осъзнавам тази необходимост да се погледнат подробно нещата според естеството на операторите и действащите лица на пазарите. Господин е, Гарсия Магалок е, ни обясни, че трябва да ни напусне. Той говори за гръцката криза. Е, господин Ламберт не мисля, че съм оптимист. Когато използваме тази дума, много често си спомням изречението на Жан Моне. Аз не съм нито оптимист, нито песимист. Аз съм решен аз не проявявам оптимизъм, нито еуфория спрямо начина по който уредихме а, е, прагматично а, е, гръцката криза. Намериха се някакви решения. Сега няма да се връщам върху това, което беше направено от колегата ми Оли Рен. Той самия ще ви го а, е, обясни. Всичко това го направихме под а, ръководството на господин Барозо, но в рамките на моя мандат ще действам в следните посоки. Става въпрос за потоците на пазарите на определени инструменти, на устремени продукти и тяхното ползване. Ние гледаме, например, услугите в момента в определени панали, кой какво е направил и кой с какво се занимава. И всичко, което се е случило, ме кара да съм още по-решен за едно генерално регулиране на производните продукти с задължение за компенсиране и с регистриране в Trade Depository. Това ще бъде предложението ми това лято. Успорено на това, което правят американците, които са малко по-напред от нас. Следващата седмица точно ще проверя до каква а, степен са стигнали и какво ни е закъснението. Това е първата област от полуките от гръцката криза. Следващата област са рейтинговите агенции. Няколко души повдигнаха тези въпроси. Тяхната сила е много значителна за продуктите, за фирмите и за държавите. Точно за това призовавам за отговорност в работата, която те извършват. Припомням на господин Гозес графика, Агенциите ще трябва да представят исканията си за регистрация от 7 юни тази година и всички текстове, по които вие се произнесахте, аз ще ги оценя много бързо, за да разбера дали са оперативни, дали, са достат... дали носят достатъчна стойност и ще бъдат оперативни през декември. Трябва да се види какво ще бъде въздействието на тези оценки върху цялата финансова сфера дори и економическа сфера. Няма да импровизираме, но ще търсим повече разнообразие и конкурентност в този пазар, който в момента е в ръцете на три големи компании. Ще проверим въпроса за риска от конфликт на интереси. Има първи отговор в текста, който ще бъде оперативен през декември. Ще проверим ефективността, да видим дали е достатъчна, но аз работя и ще работя в следващите дни, ще продължа да работя за създаването на Европейска агенция. Не мога да кажа точно какъв ще бъде статута частен или обществен дали ще бъде като другите или ще бъде специално предназначена за анализа на държавния риск, но всеки случай ще работя за това многообразие на агенциите, защото според мен точно така ще можем да постигнем е, резултата, който е, искаме. Ако ми позволите, госпожо председател, някои други полуки в областта на управлението на европейската економика – още сме далеч от крайното решение за координацията на економическите е, и финансовите действащи лица. Трябва да работим с надежни цифри, трябва да работим съответно по надежността на статистическите инструменти. Знаем, че това е слабост. Може би още няколко думи Искам да отговоря на ораторите съвсем накратко. Е, Херман Кол говори за глобалния подход, който трябва да е, въведем. Тук съм съгласен и точно за това отивам в САЩ, ще отида и в Китай, и в други региони на света. Изключително внимание отделям на тройното калибриране, това, което наричам тройно калибриране за банките. Три четвърти от економиката в Европа се финансира от банките през малките и средни предприятия. Точно за това трябва да внимаваме, за това тройно калибриране. Да, на оценката, която а, правим за бъдещите мерки за регулиране на банковия отрасъл и способността им да финансират. Говорихме и за Г20. Г20 е по-добре от Г7 и Г8. Естествено, че трябва да се подобри управлението на економиката и на световно равнище. Тук ще отворя даже една скоба и за продоволствената политика. Естествено, че имаме нужда от глобален подход. Имаме нужда от средства за економическо и финансово управление. Точно това ще предложа в финансовата област преди следващата пролет, за да разполагаме с достатъчно инструменти за финансово управление. Още една дума за агенциите за рейтинг. Мисля, че тяхната отговорност в анализите е именно да оценят възоснова на бюджетната и финансова снимка да направят оценката. Обаче трябва да оценят и контекста, защото аз също бях изненадан от рязкото влушаване при гръцката криза, от момента в който остана. Трябва да извлечем полуките. Мисля, че всяка държава трябва да се оценява в контекста. Естествено, не може да се оцени Гърция сама по себе си, а, трябва да се оцени като част от еврозоната. Добре, добре тогава. аз изпитвам някаква фрустрация, разжарова съм, но още веднъж ще дойда тогава. Slow. Е, да, наистина, времето понякога тече бавно. А, извинете, искам да кажа, че този часовник изостава. Бих искала да дам възможност на всички, които са поискали думата, но моля всички да задават по един въпрос и да не говорят повече от една минута. Така че заповядайте, следващия оратор. Благодаря. Преди е, говорихте, господин комисар, че е, сега трябва да се изградат механизмите, с които да се предотврати това в бъдеще. Не ми е ясно, не ми е ясно тези фондове как ще натрупат обемите, които ще помогнат е, в е, период на криза и е, вие е, има опасност те да натоварят финансовите институции, като е, спестовни каси и така нататък. За, за альтернативните фондове и частните е, дялове е, задължението, изискванията за информиране по е, фирмите частни дялове, според мен са прекалени и наистина те е, състават важна част от е, е финансовия свят и е, институциите за финанс... инвестиции. Е, какво очаквате от доклада, за който стана дума и какво бихте добавили към него? Благодаря сега, Кей. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря. Наистина приятно ми е, е да чуя, че вие потвърждавате ангажирано си с необходимостта от по добра регулиране е, в финансовия сектор и е, финансовите услуги. Е, но във времето, е, в което ще се решават тези проблеми, понеже ще управлявате прехода в следващите няколко месеца, имам една молба наистина да продължите да гледате координиро върху въздействието на върху общността, на всички е, предложения върху финансите и економиката. Няколко аспекта искам да подчертая. Инкриз, по увеличеното координирано действие по отношение на дериватите. Ако, например, помислим за освобождавания по отношение на разплащанията, може би трябва да помислим за някакъв вид е, освобождаване, някакъв вид, е, е, за да могат, за да могат малки и средни предприятия да хеджират своите бизнес рискове. Вероятно и това трябва да се отчете и в директивата за, за финансовите, за капиталовите изисквания. Благодаря. Два въпроса е и съвсем кратък коментар. който си има предвид засиленото внимание към прозрачността, дали вие като комисар смятате да направите някое предложение? И що се отнася до роль на Голдаман Сакс в гръцката криза? Дали комисията ще предприеме конкретни мерки, за да регулира дейността на банките и също така, особено що се отнася до публичния дълг? Дали смятате, че ще може да убедите САЩ да се ускори нормотворчеството по директивата за капиталните изисквания? И що се отнася също така до капиталните резерви. Аз мисля си, че и САЩ също са интересовани от по-капитализирани банки. Ани, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, съвсем набързо. Благодаря ви, господин комисар, за вашето изказване и за вашите прекрасни отговори на зададените въпроси. За рисковете, свързани с облигациите, ние видяхме в Гърция слоповете по неизпълнение на дълга и видяхме, че гръцките облигации не бяха основна причина за проблема. Всъщност, просто бюджетът беше претоварен. Дали възнамерявате да направите проучване на ролята на слоповете за кредитно на изпълнение и облигациите? Кои изводи смятате, че могат да бъдат направени? и кои изводи смятате, че вече са направени относно ролята на слоповете за кредитно на изпълнение. Изцяло съм съгласна с законодателните предложения и с, с създаването на Европейска агенция за кредитен рейтинг. Тук става дума не само за прозрачност, но и за демокрация и суверенитет. Как ще превърнете това в дела. София и после. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин комисар. Уважаеми колеги, и аз като вас мисля, че трябва да вървим по посока на повече стабилност в банковия свят. Трябва да предотвратяваме връщането на прекалените рискове с въвеждането на средства за контрол и управление. По този въпрос, господин комисар, ми се иска да ви попитам във връзка с токсичните активи, които са в основата на тази банкова, парична и финансова криза. Тези токсични активи, за тях чуваме днес, че финансовите институции се а, ги отхвърлят. Но как е възможно това да стане и какъв е контрола? Какво се прави? Освен това, господин комисар, искам да ви питам за малките и средни предприятия, които продължават да имат затруднения за достъп до заеми, а банките продължават да имат печалби. Поне във Франция 11 милиарда печалба имат банките. Искам да знам дали няма някакъв начин да се подобри достъпа до кредитиране на малките и средни предприятия на европейско равнище. Благодаря. Гъна. Благодаря много, Гюнер. Благодаря. Когато се мисля за инвестициите, които са ни нужни в Европа, малко се притеснявам да кажа, че финансовия сектор е непременно замърсител, лед, защото като помислим за кризата, трябва да кажем, че изцяло банковия е, сектор беше е, подкапитализиран. Днес в Financial Times видяхме, че председателя на, Базовия, е, на Базелския комитет е, каз, е, отбелязва връзката между въздействието от новите изисквания, а именно, че това ще означава спад в растежа от над 1%, някои твърдят дори повече. Независимо от нивото, ще, в, в Европа ще бъде по-голям спад, отколкото другаде, по различни причини. Та въпросът ми е какво предвиждате е, да направите, е, какво предвиждате, за да може е, оценката на, окол, на, на въздействието в финансовия сектор да се отнася до цялата съдна економика? Въпросът ми е за действията срещу конкретните причини за тази криза, а именно – сложна секретизация на токсичните активи и недостатъчно капитализирани търговски портфели. И тъй като банките нямаха достатъчно капитал, съответно това доведе до проблеми. ДКИ-3 предвижда нови капиталови правила и Базълския комитет също така говори, че трябва да започне изпълнението на тези разпоредби от началото на тази, на следващата година. Но някои малки и средни предприятия няма да могат да започнат да функционират в съответствие с тези правила до 2013 година. Дали сте съгласни, господин комисар, че трябва да чакаме 5-6 години след срива на Леман преди да решим проблема с тези активи, които бяха в сърцевината на кризата. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден, господин комисар. Бих искал да ви пожелая успех във вашата дейност. Вие казахте, че ще подготвите текста за деривати до лятото. Дали ще имате отделен раздел за слоповете по кредитно изпълнение и също така за облигации за суверенния дъл. Дали ще предложите да се забранят слоповете по кредитно на изпълнение? Дали изрично ще ги посочите? Добре. И сега господин Йорган Клуд, заповядайте. Е, <clears throat> благодаря в моята фракция. Е, от името на групата също ви благодаря за работата. Кратък въпрос имам. Първо за е, рейтинговите агенции стана дума за тях в, по отношение на Гърция, Испания и Португалия. Те играят една така вдъхваща доверие роля или по-скоро би ли трябвало е, да бъдат, е, има ли смисъл да се спасяват е, тези агенции или спасяването на едно предприятие и на една, на една банка не са сравними. Та според мен дали не е по-разумно да се отменят агенциите, рейтинговите са да отделни държави. Herr Kommissar, Herr Kommissar, Glück und Erfolg. Е, наистина, господин комисар, желая ви успех е, в работата и се радвам, че се ангажирате с тази сложна задача. Два въпроса. Господин Доминичи вече е, го, спомена слоповете. Никога не стана ясно защо е, могат да се изкупят е, е, кредити, лоши кредити от дадена държава. Тук, тук това засяга националната собственост на държавите членки в Европа. И вчера имахме интересно изслушване е, по е, директивата за капиталните изисквания 4 и стана ясно, че е, правилата, както се предвиждат в Базел, не са в средосочен план, ще ни създадат по-големи проблеми за банките, особено тези, които са задължени, задлъжнели и не трябва ли парламента тук да окаже подкрепата си за е, едно ново, е, ново споразумение, което по-добре да служи на, на целите на економиката, отколкото до сегашните? Добър ден, господин Бърние. След няколко дни заминавате за САЩ и задължително ще говорите за производните финансови инструменти и продукти. Искам да знам какво ще кажете на вашия американски колега за необходимостта да има компенсиране в еврозоната за оперативната съвместимост. Дали ще поддържате тази идея за оперативна съвместимост? И дали ще е, сте благословен за тази е, за този компенсационен орган в еврозоната, е, който да разглежда всички транзакции, всички изделки с производни продукти, които са в евро. Благодаря. Okay, thank you very much. Добре, благодаря ви. Има известно припокриване между въпросите. Мисля, че бих добавила накрая и аз че, господин комисар, във вашето слово вие казахте много неща, свързани с надзора, и има хора, които очакват реакции от страна на Европейския съюз. че широк дебат. Кой точно е причинил кризата? И очевидно, че има много причини, но всички знаем, че един от главните действащи участници бяха банките – затова е важно да покажем, че ни предприемаме действия и укрепваме капитал, особено в сферата на търговските портфели. Тук трябва да има едно движение нагоре. Моля за извинение, че толкова много въпроси ви бяха зададени, за да отговорите на всички тях наведнъж, но времето ни не чака. Да, госпожо, дори да не мога да отговоря подробно на всички въпроси, все пак ще отделя внимание. След обед имаме важна среща на целия колегиум. Искам да кажа на госпожа Йори, която говореше за оценките и последиците от директивата за капиталови изисквания. За нас графика, госпожо, е края на годината или началото на 2011 година за ДКИ 4. Започнахме консултациите още веднъж искам да ви кажа, че гледам изключително внимателно а, съдържанието на тези консултации. Не става въпрос за импровизация и всичко, всичко това не е изкуствено. Тази сутрин, например, започнахме публично изслушване върху Solvency 2 с целия отрасъл на застрахователите. Аз лично отидах, за да видим в какъв дух се открива а, тази публична консултация, то същото ще направя и за директивата с капитало изисквания. По същия начин, е, госпожо Юри, казахте, че е много важен диалога с американците. Той трябва да бъде изпълнен с доверие, но не с наивност. И всичко това трябва да бъде реципрочно. Мисля, че трябва графика между ДКИ и Г20 да бъде съвместен, възможно най-логичен и крайна сметка да разгледаме последователно какво правят американците и какво правим ние самите. Точно за това а, отделям сериозно внимание на посещението ми в САЩ, но и в други региони на света, които не трябва да игнорираме, въпреки че 80% от обмена се прави между нашите два континента, но не трябва да се забравят и а, а, другите континенти, като Азия, например. Господин Ламбер, за отделянето на професиите в банките, това е идея, която идва от Америка. Напомням, че банковата структура в Европа не е същата и мястото в финансирането на економиката не е същото в Европа, като в САЩ, така че нашия подход в комисията не е в тази посока на разделянето на банките, но върху глобалния надзор, върху това, което правят банките, въпреки че те самите упражняват различни професии в рамките на една структура. Ще кажа също така на господин Лабер, който обаче ни напусна за двойния надзор, вътрешния надзор ще бъде предмет на управлението, корпоративното управление и госпожа Суинберн. Точно това, това исках да ви кажа на вас. И външния надзор с националните или европейски надзорни органи, т.е. двоен надзор за банковия отрасъл. Нека да напомня, в Европа половината от нашите 27 държави членки в Съюза, половината от банките принадлежат на чужди групи, чужди на съответните държави. Т.е половината банки, които финансират между 2 трети и 3 четвърти от економиката, принадлежат на групи, които не са от държавата, където се намира банката. Така че е ясно, че има интеграция на а, транснационалните системни последици. И затова нашата цел е двойния надзор. Говори се тук за експертизата. Нямам отговор в момента за бюджетния ред, за който тя говори, но нека да припомня, че комисията действа също така е, с, с тази възможност за независима експертиза. Вчера положих клетва пред съда. Това е клетва, която ни задължава. Това е изключително е, важно. Всички мои сътрудници също работят независимо в областта на независима експертиза онзи ден се намирах на едно място, което беше изключително интересно. Става въпрос за Лондон, където съществува такава експертиза. Ставаше въпрос за увеличаването на субсидията ни в областта на АСБ и казах, че е възможен напредък в областта на ползването на стандартите и на регулаторите. Има много начини публичните разходи да бъдат полезни за такава независима експертиза. Господин Клинц, честно казано, тази идея за фонд за предотвратяване, превентивен фонд, тази идея беше в резултат на, а, на въпроса, който се зададе на Екофин. Става въпрос за глобалната визия, която не представя този фонд като а, универсално решение. Това е просто една част от цялата поредица средства за решения. А, например, надзора, който ще бъде и вътрешен, и външен. Ще засилим трансграничния надзор на тези трансгранични структури. Бяхме го говорили още преди кризата, за да забраним някои видове дейности, за да забраним разпределението на дивиденти. И в този процес на надзор, ако риска се увеличи, трябва да потърсим възможност за преструктуриране на предприятието. Точно там имаме нужда от пари и точно за това казвам да не плаща непременно да накоплатеца незабавно. Сега не мога да ви кажа каква ще бъде сумата на този фонд за предотвратяване и как ще бъде управляван. Така или че дебата е открит, всички ще участват в него и естествено не мога да претендирам, че е, събраната сума, даже госпожа Голар го каже, го знае и господин Козе също дадаха някакви идеи. Не мога да ви кажа за сега каква сума ще бъде събрана, нито как ще се използва. Не мисля, че да накоплатеца обаче трябва да бъде на първо място на фронта, така да се каже. Струва ми се, че е справедливо да се създаде такъв фонд във всяка една от нашите държави. Госпожа Суинбърн, да, трябва да се погрижа за координирането на мерките, които предприемаме. Да, внимавам и съм загрижен за последиците от тези мерки върху малките и средни предприятия. Трябва за дериватите така, както се прави и за защитата на нефинансовия индустриален сектор мисля, че предотвратяването на кризите и мерките, които ще предложим през следващата пролет, ще бъдат в тази посока за по-добро управление на тези управления и ще внимавам именно този пакет, който е част от превенцията, да се представи координирано предотвратяване и по-добро управление и по-добра отговорност на управниците и ръководителите. Госпожо Маккарти, в директивата МИФИТ ще разгледаме въпроса така или иначе има а, разследване. И ако се окаже, че а, резултатите, които разкрие това разследване, а, са, се потвърдят, се оказва, че това е скандално, Скандално е поведението на тези банки, които да предоставят толкова сложни финансови продукти, че дори не могат да овладеят потребяването им. И точно за това съм все по-решим да осветля дейността на такива хора, които не, от, не са очаквали, но ще трябва да свикнат да работят по-прозрачно и под контрол. Напълно съзнавам, госпожо Макарти, че може да има разминаване тук с американците по директивата за капитал от изисквания 3 и може би закъсняваме, но във всички случаи ще ви информирам за резултата от посещението ми в Штатите, за да ви кажа какви са моите усещания. Във всички случаи, ако има някакво разминаване, ще трябва да приложим правилата. Госпожа, госпожа Подимата говори за гръцката ситуация и ролята на агенциите. Аз също сигнализирах тази роля. Тук също трябва да постигнем прозрачност в областта на методологията, с която работят агенциите. Казах, госпожо Подимата, вече какви полки смятам да извлека от всичко случило се това ви го бях е, обявил още на 13 януари преди гръцката криза за регулирането на всички производни продукти и слоповете за кредитно неизпълнение. Сега, по тези слопове ще разгледаме въпроса глобално в текста за дериватите през юни или юли. Казвам го и на господин Булман, ще видим какво съдържание да придадем на текста за слоповете за кредитно изпълнение по държавните дългове. И Вики Форд, и госпожа Окони говориха за токсичните продукти. Тук също ще осветлим нещата. Този въпрос, госпожо Окони, се разглежда в текста за секюритизацията. Припомням, че ще има задължение за банките да запазят една част от е, акциите си. И така, както господин Булман каза, е, много внимателно ще разглеждаме всички мерки, свързани с малките и средни предприятия. И ще оценяваме тези мерки като последици върху малките и средни предприятия. Е, другата тема е, за финансирането на тези предприятия е техният достъп до борсовите пазари. Точно това разглеждам в момента. Е, дали да има борса специално за малките и средни предприятия или да има някаква регионална мрежа от борси, която да бъде по-достъпна за тях. Господин Отмарк говори за въздействието на мерките. Да, ще измерим това въздействие, но в същото време трябва да действаме и да изличаме полки. Каза го в тази област с Базел, така както и с застрахователите, с Солванси, тази сутрин ви го казах. Съгласен съм с анализа на Вики Форд. Действително си мисля, че трябва повече надзор и някои е, тренингови дейности са по-рисковани, така както вие сте го наблюдавали. За това имаме намерение да засилим надзора върху целия отрасъл. Господин Доминечи, мисля, че отговорих за необезпечените е, акции. През октомври ще говорим по-подробно. Няколко пъти тази сутрин се говори за ролята на рейтинговите агенции. Аз ви го казах публично, бях обявил още миналия четвъртък или петък започнатата от нас работа за създаване на Европейска агенция. В частност, за да се разгледа въпроса за анализа и оценката на държавния риск. Не мога да ви кажа повече днес. Трябва да се провери осъществимостта за една такава агенция и ми се иска, както вече казах няколко пъти, да внеса повече конкурентност и повече многообразие сред агенциите. Господин Булман, Естествено, че ще засилим контрола върху слоповете за кредитно изпълнение и е, регистрацията им ще бъде задължителна, особено когато става въпрос за държавния дълг. И много внимателно ще разгледам, господин Балман, предложенията, отнасящи се до идеята на господин Карас, за които говорите преди малко. И накрая се говори за структурите за регистрация и, от една страна и за компенсиране от друга страна. Това е много чувствителна тема за оперативната съвместимост. Ще технически ще разгледаме точно как могат нещата да станат. Трябва да говорим за мястото на Европа в създаването на тези компенсационни организации и структури, но всеки случай трябва да се уверим, че Европа ще има капацитет за суверенност точно така и диалога е по-добър с Съединените щати. Ще разгледам този въпрос за оперативната съвместимост от техническа гледна точка във връзка с две цели – от една страна да се засили сигурността и стабилността на системата и другата цел да поддържаме едно добро ниво на конкурентност. А по местоположението на тези структури ще кажа, че това, което е важно, според мен, е Европа да разполага с средства, за да компенсира производните продукти в структури, които ще са добре надзиравани и по този въпрос трябва да имаме способност за разискване с американците. Така че на практика аз нямам никакъв проблем с, с местоположението на тези компенсационни структури за да постигнем някакво равновесие в диалога с Америка. Мисля, че те трябва да бъдат и добре капитализирани, и добре контролирани. Ако ми позволите да добавя този термин, добре капитализирани. Ще добавя и едно публично обсъждане публично обсъждане преди всяка инициатива. Това за мен е ключов въпрос, защото 80% от сделките с производните продукти избягват всякакъв контрол, всякакъв надзор всякаква регистрация и всякаква компенсация. Така че моята цел е точно това, казвам ви го отново, заедно с вас да обърнем, тази, да обърнем това съотношение. Защото първото условие е за отговорността, в крайна сметка няколко пъти говориме за отговорност и вие употребявате тази дума, първият начин, най-силният начин е, е контрола. Благодаря ви за търпението. Uh, благодаря. ви, господин комисар. По време на изслушането вие казахте, че бяхте подложен на максимален натиск тогава, но мисли си, че нашата комисия показва, че всеки път, когато вие сте тук, ние имаме много въпроси в сравнение с времето, с което разполагате. Много ви благодарим още веднъж. С нетърпение очакваме отново да ни посетите. Благодаря ви.